и гласуването ще се проведе сега. Относно смъртно наказание в Беларус има 6 резолюции. Резолюциите с нас по-конкретно до случаите на Дмитрий Кумвалов и Владислав Ковалов. Е, има 6 политически групи, които са внесли резолюциите. Няма изменения, които да са внесени. Затова ви моля да гласувате за резолюциите против. Въздържали се. Единодушно бяха приети. Сега преминаваме към е, резолюциите за Египет. Има 6 отделни една обща от седем политически групи. Тук също няма внесени ам, изменения, затова нека да гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Единодушно, доколкото ам, можах да видя. Сега преминаваме към следващата точка, свързана с смъртно наказание в Япония. Бяха внесени 6 резолюции и една обща резолюция. Има процедурен въпрос от е, колегата Чичистър. Благодаря, че ми давате е, думата. Леко се обърках, защото видях, че има проекто резолюция от ЕФД преди тази съвместна резолюция. Затова аз помислих, че гласувахме по ам, отделната резолюция. Бихте ли разяснили? А, колега Чичестър. Колегата Чичестър имаше една резолюция за, Япо... за Япония, ам, о, съставена от ЕФД, но преди малко бяхме а, гласу... на гласуването за Египет. А сега казвам смъртно наказание в Япония, пет резолюции и една резолюция отделно съставена от ЕФД. Кой а, за тези резолюции? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Сега преминаваме към общата резолюция от пет политически групи. Няма изменения. Нека да гласуваме по целият текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Сега гласуването приключи. Приема се. 43 гласа за, 4, 4 има въздържали се. Протоколът ще ви бъде представен по време на следващото заседание за одобрение. Ще предам тези резолюции, както имената на съставилите резолюциите. Госпожо Корола, моля. Искам само да се уверя, че съм гласувала за, но машината не функционираше. Ще го запишем в протокола. Госпожо Корола, желая на всички колеги добър път. Ако останете в Германия,